доклада на Карлос Коехо за а, дългосрочните е, визи. Сега ще изчакаме заемането на местата на госпожа Малстром. Добре дошла. Ще помоля докладчика господин Коело за 4 минути да се изкаже по своя доклад. Господин председател, госпожо комисар, колеги, днес ще обсъдим гротескна ситуация. Студенти, които имат визи, за да се образоват в Белгия по силата на директ директива 2004 черта 117 не могат да отидат за уикенда до Барселона да се... или пък да отидат някъде на гости в друга държава. Те са един вид като в затвор в Белгия, защото Съгласно споразуменията по, от Шенген, хора, които имат дългосрочни визи, могат да стоят само в съответната държава членка, не могат да пътуват до другите държави от Шенгенското пространство, дори и зако, а, законно тръгнат да, си, а, да се приберат към собствената си държава. Държавите членки трябва да спазват своите задължения, да издават разрешително е, за пребиваване на хора от трети е, държави. Това не е, е случай, който се отнася до е, всички държави членки, но в много случаи тези дългосрочни визи се трансформират в виза от тип D плюс C, така е, лицето може да пътува в други държави е, в рамките на 3 месеца. Тази ситуация е, е наложителна, трябва да се намери някакво решение. Очевидно това, което направим е да решим въпроса, но без да намаляваме степента на сигурност и безопасност. Шенгенската информационна система трябва да бъде източник на тази информация. Това е същия процес, който се прилага и при граждани трети държави, които имат разрешително за пребиваване. Верно е, не трябва да се пренебрегват и въпросите на сигурността. Някои държави издават такива разрешения без да се консултират с системата ШИС това подкопава до някъде шенгенското пространство и създава проблеми по а, границите. Ако хората с валидни визи не са регистрирани в системата 6, това поражда проблеми за външната, за охраната на външните граници, защото не може да се провери дали дадена информация е вярна и не бива да се издават е, е, визите по този начин. Така предложението ще доведе до възможност на лицата от, да се движат свободно в рамките 3 месеца и да се третират по същия начин като разполагащи с разрешително за пребиваване. Държавите членки съответно ще издават визи, когато се получи искане за престой повече от една година, за срок от повече от една година. А, това е предложение, което бе е направено в 2002 е, година. Сега правната база е друга. Имаше договорка между шведското и испанското председателство да се задвижи въпроса на първо, членов, е, на първо четене да се стигне до съгласие и предложение се приеме. Е, председателството не присъства тук, но ние искаме да го призовем да направи нужното, а да се задействат и а, законодателната база да влезе в а, сила а, до така че да не се изпадне в правен вакуум поради, поради изтичането на сроковете на действие. Искам да благодаря на докладчиците и на докладчиците в Сянка за на широк консенсус с нашата парламентарна комисия. Мисля, че ако акта мине своевременно, това ще е важна стъпка за едновременното гарантиране на правата на гражданите и на сигурността. Благодаря. Благодаря. Както каза докладчика, целта на доклада е да улесни движението в шенгенското пространство на граждани на трети страни. Те, те пребивават въз основа на виза тип Д. Според шенгенското законодателство, притежателите на разрешително могат да пребивават законно, тъй като разрешителното е еквивалентно на виза. Само, че има една нова тенденция да се отказва такова право и затова водим сегашната дискусия, тъй като комисията, съвета и парламента трябваше да намерят разрешение на проблема. Тъй като е, правната ситуация има значителни последици за граждани на трети страни, пребиваващи законно, те, тези лица не могат е, да преминават транзит през други страни, ако искат да се върнат в страната, която им издава виза. Ситуацията е абсурдна и а, докладчикът ни показа, това е ясно. Най-доброто решение е всички държави членки да издават разрешително за пребиваване и да го правят на време. За съжаление, това не е така. Ето защо отправяме сегашното предложение за разширяване на принципа е, за пребиваване. Граждани на трети страни, които имат е, виза за дългосрочно пребиваване, могат да пътуват в други държави членки в рамките на 3 месеца при, вси, при същите условия, при които и притежателите на е, разрешително за пребиваване. И това ще в, утвърди принципа на свободното движение. Много се зарадвах, когато разбрах, че господин Коелю изрази подкрепа за това предложение от самото начало и докладчикът заедно с комисията Либе и комисията по правни въпроси разбира, че трябва да се предприемат мерки, за да се улеснят нещата за гражданите на трети страни, за да насърчим, които хората прибивават законно в нашите страни и благодарна съм за конструктивния подход. Ясно е, че трябва да намерим бързо решение, особено с оглед на визовия кодекс, който ще влезе в сила на 5 април и ще премахне правилото за визите D плюс C. Мисля, че окончателният текст на регламента ще удовлетвори всички страни, тъй като компромисният текст беше договорен между всички институции. И за да отговорим на някои притеснения, изразени от парламента и държавите членки, като сигурността, например, бяха внесени някои изменения. Някои примери. Периода за пребиваване се съкръщава е, за не повече от една година след тази година. Държавите членки са длъжни да издадат разрешително за пребиваване. Изискването за системни проверки също се подсилва там където държавите членки смят, обсъждат въпроса за виза тип Д, съответните органи трябва да направят съответните проверки в Шенгенската информационна система, за да не се получи така, че да има предупреждение е, в всички държави членки. Е, биометричните документи за самоличност са също важен въпрос. Както знаете, има политическа декларация към проекторегламента. регламента. Приканва се комисията да проучи изследването на биометрични е, документи и да представи това проучване на парламента и на съвета до 24 юли. Комисията също така приема, че задълженията за докладване са включени в проекто регламента. В заключение, за да се намери компромисно решение на въпросите, повдигнати от Европейския парламент за защита на данните, тогава когато бъде издадено предупреждение, комисията ще представи съответните законодателни предложения за защита на данните във връзка с, с Шенгенския кодекс. Аз мисля, че с тези промени ние постигнахме добре балансирано решение, което ще улесни гражданите на трети страни, пребиваващи законно в нашите страни и ще бъде в съзвучие с е, философията на Европа без вътрешни граници. Искам да благодаря още един път Комисията по граждански свободи и по правни въпроси за конструктивния подход. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин, госпожо комисар. Сега госпожа Вистром за две минути. Благодаря, господин председател. Сътрудничеството в рамките на Европейския съюз се основава на най-важните ценности на свободното движение на хората и това именно обсъждаме днес хората да могат свободно да се придвижват от страна в страна. В Европейския съюз не би трябвало да има ограничение на тази свобода. Това въжи за нас, но това трябва да въжи и за онези, което, които идват в Европа и дългосрочно пребивават в нашите страни. Вследствие на разпоредбите от Шенген, има обаче ограничение за тези хора. Тези хора могат да пребивават само в страните, за които са им издадени визите. И така, например, един гостоцент от Индия, който пребивава в моята държава, в Швеция, например, не може да отиде в Париж на конференция. Той трябва да помоли за виза за Франция. Или пък, Китай от, е, или пък студент от Китай не може да, дой, да отиде в Германия, за да посети през уикенда приятел. На него също му трябва виза и това е ограничение на мобилността на гражданите. Това състояние искаме да променим. Целта на нашето предложение е да се промени състоянието на граждани от трети страни, които пребивават легално, дългосрочно в нашите страни. Искам да благодаря на господин Коелия за неговата работа като докладчик. Според мен, Неговото становище от гледна точка на правната комисия е много правилно. Това е едно предложение, което прави крачка напред, а именно към улесняване на мобилността на граждани от трети страни. Господин председател, това развива Европейския съюз по-нататък. Аз съм горд, горда от това. Благодаря. Преминаваме към ораторите от името на политическите групи, от името на НП Кинга Гал. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, госпожо комисар. Приветствам възможността да приемем резолюция на Европейския парламент за улесняване на пътуване на граждани от трети страни, които законно пребивават на територията на Европейския съюз. Това предложение цели улесняване на притежателите визи от типа Д, това са визи за дългосрочно пребиваване, граждани на трети страни, да могат да пътуват в рамките на Европейския съюз. Това ще доведе до решаване на ситуация, при които една или друга държава членка по различни причини поради нежелание или други причини отказват да издадат разрешение за пребиваване на граждани на трети страни. Затова приветстваме опита ни тук да намерим решение на проблема. Гражданите на трети страни разглеждат тази ситуация като опит да влязат в непробиваема крепост. Има интегрирано управление на Европейския съюз, но те трябва да бъдат отворени и достъпни за лица, които добронамерено пътуват. Трябва да се прилага най-вече и за гражданите на съседни страни. Имам предвид унгарските мълценства, които трябва да имат възможност да пътуват без тежко да бъдат обременявани за получаване на визи за пътуване в Европейския съюз. На ниво държави членки трябва да се приеме законодателство, което да не си противоречи, а подсилва целите, които сме си поставили. Необходимо е да улесним най-вече свободното движение на чуждестранни студенти. Съгласна съм, че комисията би трябвало да представи до 24 април доклад за прилагането на законодателството, както и за изпълнението на целите. От името на социалистите и демократите, госпожа Блинкавичута има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар. Искам да поздравя докладчика, господин Коелю, за изготвения от него доклад. Важно е да гарантираме свободното движение на граждани на трети страни, които законно пребивават в някои от държавите членки на базата на виза за дългосрочно пребиваване. Съгласно сегашната практика, замененето на дългосрочна виза с разрешително за пребиваване изисква преминаването пред много продължителна процедура. Мога да дам много примери от държавите членки, включително от моята страна, Литва, когато един шофьор на кемион, който притежава виза от тип Д, не може да изпълнява функциите си. Практиката, която е валидна към момента, подкопава законните очаквания на граждани на трети страни, които искат да дойдат в Европейския съюз, за да работят или учат. Считам, че държавите членки трябва да предприемат мерки, за да улеснят процедурите за издаване на визи. Дългосрочните вини трябва да имат същия ефект върху движението на гражданите в рамките на шенгенската зона, както разрешението за пребиваване периода на пътуване чрез дългосрочна виза в друга държава членка не е основния въпрос. Важното е да могат да се удовлетворят потребностите на пътуващите. Един гражданин на трета страна, който има виза за дългосрочно пребиваване, може да пътува в Шенгенската зона в рамките на 3 месеца по същия начин, както лице, което притежава разрешение за пребиваване. Освен това, движението на граждани на трети е, страни в шенгенското пространство не бива да застрашава сигурността на държавите членки. Призовавам ви да е, приемем това изменено е, решение. Благодаря. Има ние сме изправени пред трудности. Текстът беше пред, е, представен много добре от докладчика. Това са трудности, свързани с граждани на трети страни, пребиваващи законно на територията на Европейския съюз. Крайно време е текста да бъде прият, крайно време е свободното придвижване на гражданите на трети страни да стане факт не бива, всъщност с този текст ние правим още една крачка към Европа без граници. Няма а, спор по, спорове по съществото на документа. Всички ние имаме желание да изградим Европа, в която има свободно придвижване на хора. Това е много добър документ, защото осигурява права на граждани на трети страни, учени, студенти и други. Този документ ще бъде полезен и за името на Европа като на единно пространство и също така ще спомогне за утвърждаване на образа и авторитета на Европа отвъд нашите граници. Благодаря господин Таварес, две минути и половина. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя господин Коелю, докладчикът. Аз също както и другите колеги подкрепям неговата работа. Той прави голям принос за мобилността на гражданите, както на Европа, така и на тези от трети страни. Защото в Европа живеят милиони граждани от трети страни, които идват при нас за по-дълго или за по-кратко време да работят или да следват. Докладчикът работи чудесно с нас, както и докладчиците, както и с докладчиците в Сянка. И смятам, че ние направихме нещо за хората. Чухме някои примери за това как учени и студенти идват в Европа, защото искат да дадат своя принос към науката, но не могат да посетят други европейски страни. Въпреки, че само за два часа могат да бъдат прекусени границите на държави членки. Например, от Лисабон може да се отиде за два часа в Испания. И така тези хора могат да получават информация, да правят изследвания и в други държави членки. Имахме подобни затруднения, когато искахме да поканем някого за дискусия в Брюксел. Тогава също имахме такива проблеми. Жалко е, че мобилността на граждани от трети страни бива накърнена по този начин. Това е недопустимо. Ние самите страдаме от това. Нашата наука страда от това. Ето защо, особено във времена на криза, е важно да направим нещо в тази насока. Научните кръгове също ще имат полза от повишена мобилност. Надявам се, че чрез влизането на сила на визовия, в сила на визовия кодекс този регламент ще бъде приложен. Подкрепям предложението на докладчик. Благодаря, господин Батен. Доклада предлага държавите членки да издават а, дългосрочни визи за една година за граждани на трети страни, които да се признават от всички държави от Шенгенската зона. Великобритания не е член на Шенгенското пространство е, и това ни е засяга пряко. Но когато един човек влезе в държава членка, той ще има възможност да пътува, спосо... възможност да пътува навсякъде в държавите членки, което създава допълнителен проблем с незаконната иммиграция, каквато изобилства в Обединеното кралство хората, които влизат нелегално в Великобритания, могат да влязат съвсем легално, да речем в Франция, чрез дългосрочна виза и така да получат законен достъп отново до Великобритания. Затова ние ще гласуваме против този доклад, за да защитим границите ни срещу допълнителен наплив на незаконни иммигранти. Благодаря господин Ванхеке за една минута. Благодаря, господин председател. Виждам в доклада някои интересни примери за желанието за повече гъвкавост. Студент, например, който получава виза за да учи в Белгия и му се налага да отиде в холандска библиотека или пък иска да посети Барселона. Много хубаво за този студент, само че не става дума за това. Не става дума само за свободното движение на студентите. Става дума за премахване на нашите граници, които стават много по-лесни за преодоляване от незаконни имигранти. В други думи, това по този, по този начин ние няма да имаме граници. От друга страна, узаконяването, масовото узаконяване на незаконни а, е, испански иммигранти ще доведе до тяхното придвижване в други държави членки. С други думи, съвета трябва да помисли за това какви ще бъдат е, последиците за гражданите на Европейския съюз, а не само за бедните студенти от е, трети страни. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя Карлос Коелия за чудесната работа, която свърши и да изразя задоволството си от е, високата степен на консенс между отделните политически групи и съвета и комисията. В Европейския съюз ние имаме най-голямото свободно пространство за мобилност и границите трябва да бъдат свалени не само за европейски граждани, но и за граждани от трети страни, които пребивават легално на нашата територия. Абсурдна е ситуацията на хора, които имат дългосрочни визо, визи и не можеха в миналото да се движат свободно. Притежателите на тези визи можеха да, прежив... да пребивават е, в... легално в една държава, но не можеха да се движат в рамките на Европейския съюз. Има различни примери. Примери бяха споменати. Аз имам също един такъв пример. Един студент от Лисабон, който пише докторат по история на Америка не може да посети Севиля, за да се консултира със съответния архив. Това е недопустимо. Тук става дума за основния принцип на мобилността, който трябва на практика да бъде приложен и то за целите на изследванията, за целите на работата. Ето защо искам да се обърне към всички колеги с молбата да подкрепят доклада на господин Коелю. Това е много необходимо. Имаме нужда не само от помощ поради и подкрепа поради доброто качество на доклада, а и поради необходимостта за увеличаване на мобилността на гражданите. Благодаря. Госпожа Йотова. Най-напред искам да благодаря на господин Коелю за извършната от него работа и за сътрудничеството между парламента, съвета и парламента и надяваме се първото четене да бъде последно. Надявам се, че документът ще бъде прият до април месец. Много е важно всички лица, които пребивават в държава членка, могат да пътуват. По този начин ще можем да разрешим натрупаните проблеми с визите D плюс C. Благодарение на този доклад всички лица от трети страни и с документи, валидни документи могат да пътуват във всяка държава членка. всяко лице би трябвало да получи цялата необходима информация, когато получи своята виза и трябва да бъде информирано тогава, когато визата бъде издадена преди изтичането на първата година. Много е важно да да поставим акцент върху факта, че по съображение за сигурност всяко лице, което кандидатства за виза Д, трябва да бъде проверено в системата СИС. Ние трябва да отчетем всяка информация, включена в СИС от нашите партньори системата СИС-2 няма да бъде в, в, няма да бъде готова до 2012 година. Ето защо трябва да се опитаме да осигурим една и също качество на данните. Господин Боргезио. Това предложение цели да улесни пътуванията на притежатели на дългосрочни визи от трети страни и да им осигури достъп в Европейския съюз. Ние сме загрижени от този факт, защото струваме се, че казваме, се премахва различието между девизите, разрешителните за пребивавания и С визите и съответно притежателите на такива визи. Визите позволяват да се живее в определена държава членка, докато сега се създава възможност това да става и в другите държави членки. Говорим тук за свобода на движението, но е много трудно държавите членки да следят какво точно се случва. Има известен риск в прилагането и това ни тревожи. Благодаря, господин Обермайер, за минута и половина. Благодаря, господин председател. Преди няколко месеца имаше не само коледно настроение, но имаше и празнично настроение тук в тази зала, защото за някои държави бяха опростени визовите изисквания. Например, за граждани от Черна гора, и други съседни държави. Какво обаче се случи? Е, е случи се едно истинско преселение на народите към скандинавските страни. Много македонци използваха тази свобода на пътуване. В някои села, албанско-македонски села, се отправят средно с около 5 автобуса с туристи за Западна Европа. Тези хора се опитват да работят в Западна Европа. Те работят нелегално на и подкопават цените на нашите пазари. Това е разликата между реалността и мечтата, която обсъждаме в момента тук. Цената за мобилността се плаща от нашите държави членки. Не може, почти не може да се контролира нелегалната емиграция и нелегалното черноработничество. Благодаря, господин Обермайер. А сега господин Босотел за две минути. Искам да поздравя своя колега Карлос Коелю за неговия доклад с тази инициатива ще дадем възможност на гражданите на трети страни да се възползват от принципа за свободно придвижване в пространството на свобода. Аз обаче искам да подчертая една ирония. Ние предоставяме повече права на граждани от трети страни, но в момента Европейския съюз и неговите граждани са изправени пред сериозни проблеми свързани с придвижването от гражданите на Европейския съюз в страни като Либия. Както знаете, има отдавнашен спор между Либия и Швейцария. Знаем също така, че Либия отказва да издава визи на граждани от Европейския съюз, не само Швейцария. Какви са последиците? Те са сериозни. Работници не могат да работят в Либия, фирми не могат да изпращат свои работници. Има работници, които са в, наши работници, които са в Либия и трябва да остана там, докато бъдат изпратени заместници. Ситуацията е крайно несигурна и аз призовавам комисаря Малстром да се намеси. Разбирам, се, че, разбирам, че става дума за дипломатически проблем между страни, които не са членове на Европейския съюз, но, има, но този проблем има последици за Европейския съюз. Благодаря. Моника Флашикова. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Докладът на господин Коелю и предложението за регламент е важна част от европейската демокрация, а именно по отношение свободата на движение. Не е приемливо притежателите на виза за една държава членка да не могат да пътуват в останалите. Трябва да подкрепим тези предложения по няколко съображения защита на човешките права, включително свободно движение на хора. Ако една държава членка позволи на лице от трета страна да пребивава законно на неговата територия, няма причина защо на това лице да се отказва свободно придвижване в шенгенската зона. Разбира се, трябва да се държи сметка за високото ниво на защита на сигурността в шенгенската зона е, има хора, които а, са дискриминирани. Това са студенти, изследователи а, и ограничаването на тяхното движение е вредно за Европейския съюз. Благодаря. Пьотър Бориш има думата. Благодаря. Аз искам да благодаря на господин Коелю. Той отчете в своя доклад много елементи в моето становище. Въпросът е не само неотложен, но той има и символично значение. Като депутат от нова държава членка, мога да кажа, че приветствам тази инициатива, защото новите държави членки страдаха от дискриминация в миналото и се надявам, че консенсусът в парламента ще бъде полезен за нас всички. Премахването на визите D плюс C означава, че ние трябва да предприемем спешни и неотложни мерки – Миналата година няколко украински студенти, които преминаваха през Полша на път за Германия, бяха спрени на границата. Не можем да спираме студенти, които дават своя принос. Искам да кажа няколко думи за сигурността. Имаме нужда от добра система за обмяна на мнения. Необходима ни е системата СИС-2 и аз призовавам комисария да направи така, че сътрудничеството в областта на сигурността между държавите членки да си остане на добро равнище. Госпожа Конч, една минута. Благодаря, господин председател. Бих искала да кажа, че съм съгласна и подкрепям докладчика и комисаря Малстром. Трябва да намерим решение на този проблем, като отчитаме въпросите за спазване на човешките права, сигурността и безопасността. Бяха споделени много опасения. Искам да се спра на няколко неща. За да задейства този регламент, ние трябва да проучим практиката на различните държави членки Разбираме, че има държави членки, които могат да издават разрешения за пребиваване, тази добра практика може да ни бъде полезна. Трябва да координираме тази практика между държавите членки, за да се засили доверието и всички държави членки трябва да използват системата 662, трябва да бъде въведена възможно най-скоро, тъй като тя ни дава дългосрочни гаранции и е от интерес за Европа граждани от трети страни, студенти, бизнесмени, изследователи да могат свободно да се движат. Господин Папа Николао има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя и да благодаря на господин Коелю за великолепната работа по този доклад. Най-напред искам да кажа, че достиженията на Шенген предпоставят мобилност в рамките на шенгенското пространство. И мисля, че това е първото заключение, до което може да стигнем, че този регламент предпоставя именно това. Сега, то, примерите за студентите са правилни. Студентите трябва да могат да пътуват свободно и да се информират. Това е проблем. Трябва да се запитаме, До каква степен съществува проблемът за сигурността? Ако този регламент бъде приложен, ще се появят ли проблеми с сигурността? Какво имам предвид? Когато една държава членка издава дългосрочна виза, тя трябва да е винаги много предпазлива. Това е ясно. На второ място, Шенгенската информационна система трябва да функционира добре и трябва да бъде винаги консултирана. Но не става дума само за достиженията от Шенген. По този начин ние трябва да защитаваме добре личните данни и да увеличим сигурността. Трябва да сме положителни настроени към това предложение и в същото време трябва да се подсигури по-бързото влизане в сила в експлоатация на системата 6.2. По този начин държавите членки ще се чувстват достатъчно сигурни. Благодаря. Hvala predsedujoči. Med najpomembnejšimi dejavniki evropskega povezovanja. Srete eh, Основните фактори за европейската интеграция е примахването на вътрешните граници и гарантиране на свободното движение на хората. Трябва да гарантираме тази свобода в шенгенското пространство. Поради бюрокрация не е допустимо да не допускаме студенти, изследователи, други хора да се движат свободно. Гражданите на Сърбия, на Косово, парадоксално имат по-малко права, отколкото са имали преди. Те трябва да се подготвят за това. Ние не трябва непрекъснато да цитираме големите цифри, свързани с нелегалната иммиграция, за да не допускаме хора в шенгенското пространство. Не има дискриминация спрямо младите хора в частност. Те до сега не са имали възможност да открият Европа. Албания, Босна и Херцеговия, други страни също трябва да изпълнят нужните условия за либерализирането на визовия режим за техни граждани. Това може да бъде стъпка напред и в интерес на Европейският съюз. Благодаря ви. Следващият оратор. Господин председател, представеният документ отразява един от основните принципи на Европейския съюз – свободното придвижване на хора и премахването на границите. Документът определено заслужава нашето внимание. Но сегашната ситуация е абсурдна и неразбираема. Хора с дългосрочни визии – не могат да пътуват в шенгенското пространство, а притежателите на краткосрочни визи могат. Ето защо аз мисля, че предложението на комисията е добро, но смятам, че са необходими гаранции за сигурността, така както са предложени от комисията за граждански свободи хора, които са включени в забранителния списък на СИС, би трябвало да бъдат предмет на внимание на всички държави членки. Аз подкрепям крайния срок 5 април. Сега предстои процедурата на спонтанните изказвания. Госпожа Лукашевска за една минута. Благодаря, господин председател. Не само гражданите на трети страни очакват свобода на придвижването. Същите очаквания имат и гражданите на Европейския съюз. Хората с краткосрочни визи имат повече свобода от тези, които притежават дългосрочни визи лица, които имат дългосрочна виза за Польша, не могат да посетят Франция студенти, учени, представители на бизнеса от трети страни би трябвало да могат свободно да се придвижват из Европа, да се запознаят с културата и традициите на Европа. Те, тези хора ще бъдат чудесни посланници на Европейския съюз. И ние, гражданите на Европейския съюз, ще направим стъпка към реализиране на идеала за Европа без граници. Господин Мелцер. Системата на шенгенските страни е много сложна и консулските отдели не са добре информирани за всички капани на визовата система. Категориите D и C не се познават винаги. Особено е разпространен случай, когато понякога консулските служители не се информират в ШИС и искат да се изпестят работа. Важно е за това е, регламентите и правилата в рамките на Европейския съюз да бъдат последователно прилагани. Важно е да бъде създадена една добра информационна система. Виждаме заплахата от преселение на македонци, например, и на други балкански страни към Западна Европа тук именно трябва да приложим е много добре нашите визови правила. Госпожа Морвай. Благодаря ви много. Унгарските депутати сме в особена позиция, когато трябва да гласуваме, да вземаме решение дали да позволим на лица извън Европейския съюз да се движат по-свободно в Европейския съюз или обратното да затрудним тяхното движение. След трагедията в Трианон Унгария загуби голяма част от своята територия и имаме много унгарски сънародници, които живеят извън пределите на днешна Унгария и извън границите на Европейския съюз. Е, имам предвид е, райони от Югославия, както и части на Украина. Тези сънародници се намират в е, много унизителна позиция, когато искат да извършват научни изследвания, да учат или да работят в Унгария. Всъщност, това е тяхната родина, а те не могат а, да получат достъп до унгарската територия. Това е много лоша ситуация, а, недопустима е, трябва да предприемем мерки. И ние, като евродепутати от Унгария, ще се опитаме да сложим край на тази ситуация. Благодаря, господин Бронц. Благодаря, господин председател. Това предложение се основава на предположението, че всички лица, влизащи в Европейския съюз, са, влизат с добра воля и ако кажат, че идват за да учат, действително това искат. Е, в Европа има много факултети и училища а, ментета. Ако придвижването в други държави е улеснено, ще бъде много по-трудно да се провери истинския им статут, още по-трудно ще бъде местонахождението им да бъде установено. Въпреки, че Обединеното кралство не е в Шенген, е, в нашата страна много иммигранти е, получават озаконяване на положението. Днешните притежатели на разрешително за пребиваване могат е, да станат утре притежатели на виза. Благодаря. Сега ще дам думата на комисаря Малстрем, за да обобщи дискусията. Благодаря, господин председател. Благодаря за тези разисквания. Бяха поставени два въпроса, които не са свързани точно с този въпрос, но искам да се възползвам от възможността да ги разгледам. Стана дума за Либия. Е, искам да уверя господин Босотил, че това е много сложен проблем, но ние активно Участваме в диалог с Либия, с Швейцария, с държавите членки в опит да намерим решение на този толкова сложен проблем, преди да ескалира допълнително. Надявам се, че ще мога скоро да ви съобщя новите развития по този въпрос. Искам също да подчертая, че ситуацията на Босна, Херцеговина, Албания е по друга писта и сега е, имаме предвидена мисия, за да направи оценка как е, изпълнява тези страни критериите. След консултация с държавите членки и експерти, комисията ще излезе с е, доклад и този доклад ще бъде изпратен на, на членовете на Комисията по гражданските свободи в Европейския парламент преди а, да бъде разгледан. Комисията е силно ангажирана да направи нужното за прилагането на регламента може да звучи като технически проблем, но не е така, защото засяга отделните граждани. Ние искаме да насърчаваме хората да идват тук законно, с законни документи, учени, студенти, бизнесмени. Това е добре за тях, това е добре и за нас, това е освен това в съответствие с философията на Европейския съюз да нямаме вътрешни граници. За това не трябва нужно да осложняваме живота на тези хора. Мисля, че в предложението сме намерили намерили нужния баланс. Учели сме съображенията, свързани с сигурността и мисля, че можем всички да се поздравим, защото това е пример за работа отлична между трите институции, които са идентифицирали проблема и търсят общо решение на проблема в интерес на гражданите. Благодаря на господин Куелю отново за неговия доклад. Благодаря на всички участници в този дебат. Благодаря, госпожо комисар. И сега давам думата на докладчика Куео. Благодаря, господин председател. Искам да се спра на четири забележки. За съжаление, нямаше представители на съвета по време на тази дискусия. На второ място искам да благодаря на комисаря Малстром за нейната подкрепа и за нейната симпатия и искам да я помоля тя да се застъпи за това а, този регламент да влезе в сила на 5 април. В противен случай ще се получи вакуум в нашите регламенти. На трето място, колегите, които взеха отношение и имаха забележки по, от сигурността, може би не са видели, че парламента с мнозинство е приел становището, че преди взимане на каквото и да било решение от дадена страна а, членка, трябва да се консултира, трябва да се направи справка в информационната шенгенска система. И на последно място благодаря на всички, които ми помогнаха за постигане на моите цели. Благодаря на съвета, на комисията и на представителите и колегите от правната комисия и комисията Либе. Ако намерим едно такова решение, то това значи, че сме работили добре. Благодаря. Благодаря, господин Коейо. Уважаеми колеги, с това приключваме разискванията по тази точка. Гласуването ще бъде след малко. Можете да останете в залата или да се върнете след малко, защото гласуването ще започне в 12. Благодаря.